So. Es kann losgehen. Wir nehmen uns Колеги, нека да започваме. Morgen wieder auf. Tut mir leid, wegen der Започваме заседанието. Извинявам се. Нямаше докладчици, така че е трудно да се засягат въпроси за освобождаването отговорност при неналичието на докладчиците. Започваме с освобождаване от отговорност на ОРС или БЕРЕК на латиница, орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, Вероник Баге и Ласло Агнеци, административен ръководител, са тук. Отложихме освобождаването а, за този момент и сега ви давам думата. Thank you. It's, uh... Благодаря освобождаването за 2012 година на БЕРЕК, начало органа на Европейската регулатора в областта на електронните съобщения. Петрис Сарвама е докладчик. Изменения могат да се подават до 4 септември 2014, 12 часа на обяд. Какви са причините за отлагането? Имаше дребни въпроси които като се вземат предвид показват доста недостатъци в цялостната култура на администрацията, като например бюджетното планиране, вътрешните контролни механизми и така нататък. Така че бе отложено освобождаването, за това отложихме. Междувременно част от тези проблеми бяха разрешени и одита от Сметната палата, публикуван през лятото, който може да намерите на нашия сайт, всъщност казва, че има само два елемента, които не са приложени на практика. Едното е прилагане на всички контроли за, стандарти извинете, за вътрешни контроли, както и преходните остатъци. Искам да кажа няколко въпроси, свързани с конфликта на интереси и прозрачността. Декларацията за конфликти на интереси се подава годишно, както знаете. Това се вижда в публичния регистр. Берек смята, че политиката за конфликт на интереси отговаря на указанията на Европейската комисия, така че те не смятат да ревизират своите разпоредби. След това отлагането на освобождаването е оправдано, докладчикът е удовлетворен, смята, че Берек са действали бързо и съответно бързо са компенсирали недостатъците. Какви са заключените? Докладчикът казва, че препоръчва освобождаването, както и политиката за конфликт на интереси трябва да бъде актуализирана. Това беше. Vielen Dank. Also grünes Licht. Möchte der Europäische Rechnungshof zu der... Сметната ah, плата иска ли да каже нещо? Dann würde ich jetzt dem, dem а, добре. Давам думата на ръководителя администрацията, като отговаря за финансите. Може би не произнасям правилно името ви, за което се извинявам, казва председателката. Няма проблем, правилно го произнасях и Ласло Игнеци е името му. Аз съм новоназначен административен менеджер на европейс... органа на регулаторите. През април бях назначен, така че за първи път а, съм сред вас. Благодаря ви за тази възможност. Почитаеми дами и господа, благодаря ви за тази възможност отново да обсъдим какво се случва с БЕРЕК, що се отнася до служаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година. Нашия орган е основан през 2010 година и всъщност получи финансова независимост и напълно се разгърна в края на 2011 година. Така че първата година, в която работи активно пълна мощност е 2012 година. Точно поради тази причина имахме и някои грешки, тъй като това беше първата ни година. И Взехме предвид всички коментари от Сметната палата, от Европейския парламент, от вашата комисия за работата на нашия орган през 2012 година, защото смятаме, че тези идеи наистина ще ни помогнат да се върнем в правилния път и да разрешим проблемите, за да можем да работим гладко да спазваме общите правила, които са приложими към всички европейски органи и да се съсредоточим върху оперативната си дейност. Госпожо председател, изпратихме отговорите си по резолюцията, която сте приели на 3 април тази година, заедно с годишния доклад на Сметната палата за 2013 година, който бе споменат от госпожа Маковей този доклад обикновено се приема през есента, но Сметната палата ускори процедурата в нашия случай и прие доклада през юли, така че разполагате с него. Както ще видите от нашите отговори, както и доклада на палатата, смятаме, че нашия орган е положил наистина големи усилия а, да отговори на вашите препоръки и да отговори на въпросите. Вие ще го правим и в бъдеще, можете да бъдете сигурни. Искам да отговоря на някои конкретни въпроси, които сте посочили в своята резолюция. Имаше различни недостатъци, които лесно преодоляхме, взимайки незабавни мерки. То, например, говореше се, че няма политика по хазната, също така за банката или договора с банка, която има нисък кредитен рейтинг. И незабавно приехме счетоводено ръководство, където има политика по ковчежническите въпроси. Направихме нов договор с банка, която има съответния кредитен рейтинг. След това друг коментар във вашата резолюция бе свързан с ограничената информация, която се предоставя по превенцията и управлението на конфликта на интересите, както каза госпожа Маковей. Предоставихме ви детална информация, анализа на положението показва, че наистина вътрешните ни правила отговарят на указанията на Европейската комисия. Ако е необходимо, ще преразгледаме своите правила в незабавен план. Ще уведомим заинтересованите страни да спазят всички правила, свързани с конфликт на интереси и прозрачност. Още нещо, което посочихте в своята резолюция, беше, че няма процедура за регистриране и продажба на материални активи. Имаме сега процедура по инвентаризацията и това е втори път, когато се прави инвентаризация. Като се прибера, ще видя втория доклад по тази инвентаризация. Още нещо, което повдигнате в резолюцията си, е свързано с това, че няма процедура за изключенията или отклоненията. Веднага направихме такава процедура и вече я използваме. От началото на мандата ми вече имаше такъв случай, когато трябваше да подпиша съответно заповед за такова изключение. И накрая по тези е, проблеми, които лесно се коригираха. Говорихте за използването на мобилни телефони, прави бяхте, политиката по телекомуникации вече е одобрена, дори я актуализирахме в този период, имайки предвид вашите коментари. И сега тя отговаря на приятите принципи. Също така въведахме мониторинг върху ползването на мобилни телефони. Ето това са примери за различните коментари, които а, бяхте записали и които ние наистина веднага коригирахме. Следим случващото се. Още два въпроса искам да посоча, които са малко по-сложни. Едното е свързано с изпълнението на бюджета, както и преходния остатък, нивата на изпълнение, както и просрочените плащания. В този смисъл, за да се направи преглед на счетоводните практики, приехме две ръководства. Едното е по счетоводните системи, т.е. счетоводен наръчник, и след това финансов наръчник. Тези документи съдържат детални процедури за различните стъпки, които трябва да следват в цялата финансова система. Така се надявам да сме отговорили а, на вашето искане и палатата всъщност в доклада си за 2013 казва, че необходимите стъпки в финансовата процедура че са предприяти по отношение на отстраняване на прослочените плащания и преходните остатъци. Какво друго направихме? Направихме едно обучение за обществените поръчки за всички наши служители, така че процедурата, крайните срокове вече е, са част от познанията на нашите служители и те могат е, да следят изпълнението на бюджета. Една ревизирана процедура бе въведена за възстановяване на разходи, за да можем да скъсим сроковете при изплащане на такива суми. Вие го посочихте, палатата също. След това назначихме асистент по бюджета, който се занимава всъщност само с изпълнението на бюджета. Работата върви много добре от началото на годината. В доклада на Сметната палата 2013 година, както бе казано вече от госпожа Маковей, това се смята за постоянна задача, тъй като все още не сме постигнали всичко, което е необходимо, но имаше голям напредък 2013 година и смятаме, че през 2014 вече ще отговаряме на всички индикатори, които ни е заложила Сметната палата. И накрая една група въпроси, които повдигате в своята резолюция – свързани с държавни, процедурата по държавни поръчки и набирането на кадри. Да, нямахме такива ясни процедури. Те не отговаряха на нивото на качество, каквото се изиска. След това назначихме служител, който отговаря за обществените поръчки. Направихме чек-лист в финансовия наръчник, който споменах. Така че сега Процедурата за възлагане на обществени поръчки е регламентирана и се следва надлежно от съответното длъжностно лице, което сме назначили. Що се отнася до набирането на кадри, пак благодаря ви за бележките. Те бяха много полезни за нас, за да можем да прегледаме вътрешната си процедура. След този преглед на вътрешните процедури вече спазваме всички правила, което бе потвърдено от Сметната палата в своя доклад от 2013 година. И накрая за вътрешните стандарти за контрол. Госпожа Макове каза, че тази работа също е постоянна. Това е записано в доклада на палатата. Редовния одит от страна Европейската комисия, вътрешния одит, ще бъде проведен през октомври. Ние ще разгледаме с тях през октомври всички нерешени въпроси, които са в правомощната на вътрешния одит. Убедени сме, че вече наистина сме приложили всички необходими стандарти, спазваме правилата, но трябва да получим потвърждения от службата за вътрешен одит, която ще извърши одита през октомври. Има наистина значително подобрение на работата. И така, и накрая, отново ви благодаря за това, че посочихте тези въпроси. Много се радвам, че работихме заедно по преодоляване на слабостите. Междуинституционният диалог, който върви в рамките на освобождаването с отговорност е нещо задължително, за да може да озрее нашата организация. Ние още сме млада организация и Искаме да благодарим за наистина конструктивното сътрудничество с докладчика, с секретарията на комисията, както и с Европейската комисия и Сметната палата. Благодаря. Много благодаря. Благодаря за подробното изложение, а и за документите, които ни представихте. За съжаление, никога не получаваме комплименти, а пък вие да сега ни е, изказахте хвалепствия, само че нямаше кой да ви чуе, нямаше го докладчика. Госпожа Аяла Сендер, благодаря. Аз е, съм също благодарна за получената информация и за възможността да излезем с изменения. Принципно съм съгласна, само искам да кажа, че не бива да забравят служителите на Берик, че все още има значителен процент поети ангажименти, кредити по поети ангажименти, които са с удължен срок. И това не бива да го забравят. Това първо. И второ, нещо, което всъщност се забелязва с просто око, но не знам защо не се споменава, промените, които се съдържат в доклада относно комуникационната политика на службата. От тази информация излиза, че както на веб страницата, така и в стен вестника, така да се каже, на Берек не е фигурира достатъчно ясно логотипа на Европейския съюз и не намираме за убедително обяснението, че Берек е всъщност агенция на Европейския съюз. Дори да е така, не бива да се подценява значението на логотипа. Винаги, когато се отваря веб страницата на Берек трябва ясно да става още от самото начало, че това е официален орган на Европейския съюз, финансиран от Европейския съюз, който носи неговият логотип. Благодаря ви. Някой друг иска да вземе думата? Европейската комисия, например. Unserer zuständigen Generaldirektion CNEX signalisiert worden. Sie wünschen nicht, dass Генерална дирекция Синдекс, може би, присъства, поне според мои данни. Не, не е така. Заповядайте, отново дам думата на представителите на Агенцията. Благодаря. Да, наистина искам да отговоря на повдигнатия въпрос по време на последното заседание на управителния съвет на Берек през юни месец приехме документ, приехме план за действие, където вече се съдържат мерки за комуникационната ни кампания и за това как трябва да изглежда логотипът на нашата веб страница, че да става ясно още от самото начало, че принадлежим на системата от агенции на Европейския съюз. На Европейския съюз. Така че ви приканвам след 2-3 дена да посетите веб страницата, вебсайта и може би не точно днес, не след обед, но след няколко дена със сигурност вече ще има промяна и ще бъде видим логотипа на Европейския съюз и изобщо на целият статус на, нашата, на нашия орган като на нашата служба като агенция на Европейският съюз. Но отново искам да ви кажа, че ние не сме всъщност чиста европейска агенция, а сме служба, обединяваща независими регулатори, национални телекомуникационни регулатори. Благодаря. Jetzt habe ich den Kollegen Arnold noch auf der Rednerliste. Господин Арнолд има думата. To this parliament and to this... Благодаря, аз съм нов в парламента и искам да задам въпрос, който може би ще се стори наивен или познат на останалите. Според мен, от 2012 година остават някои елементи, които се считат, окачествяват като недостатъчно близки до стандартното очаквано равнище и се очаквате да бъдат подобрени, но за съжаление през 2013 година това не е постигнато. В момента обсъждаме одобрението на бюджетната процедура за 2012 година. Защо през 2013 няма постигнат напредък и как бихме се произнесли, когато дойде време до 2013 година, до одобряването на бюджета за тогава. Чухме вече, че съществуват някои проблеми, които, се, които целят подобрение. И от докладчика чухме, че това ще бъде включено в доклада през следващия период. Затова ще му дам сега думата отново, за да ни каже кога може да очакваме новата директива. Благодаря. Да, наистина, прав е колегата. Не можем нищо да променим повече през 2012 година. Каквото е направено, е направено и няма как да се промени но интересното е да видим как можем да процедираме в бъдеще, че да не се повтарят грешките. Когато бе отложено одобрението на бюджета от парламента, обяснението бе, че има нередности, неточности, които трябва да бъдат коригирани или да се изработи поредица мерки, които да се приложат на практика и да постигнат желания ефект, при това през 2013 година. И това в общи линии бе постигнато, с изключение на две не много значителни, два не много значителни елемента, където проблемът бе по-сложен и по тях се работи с видими е, резултати. Единият елемент е свързан с е, освояването на бюджета, а другия с е, стандартите за вътрешен контрол. Очакваме през 2014 година да изпълним всички индекси, всички показатели, изисквани от агенции като нашата. Прав сте обаче да задавате този въпрос, защото това бе всъщност един от моите коментари и една от моите задачи. Получавахме такъв вид коментари и препоръки от много места, включително и от Сметната палата. Така че, освен коментарите и препоръките, ние си взехме бележка и за начина на работа, който трябва да променим, за да се справим. Само 28 са нашите служители, нашите сътрудници. Тя е с малка агенция Сми, следователно планът ни на действие трябва да бъде съобразен с размерите ни. Разбира се, това не пречи на ентусиазма ни и както се надявам да прочетете в бъдещите ни доклади, наистина зрелостта, която целим, ще се постигне и с нея съответните индикатори. Благодаря. Някой друг иска ли да зададе въпрос или е въпросът ви е вече отго... задоволен? Чудесно. Госпожо Маковей, докладчицата, искате ли, искате ли да вземете думата? Благодаря. Предложението на докладчика е да се гласува за освобождаване от бюджетна отговорност. Това е и моето желание. Благодаря. Нямам нищо друго да кажа. Е на, 14, на 4 септември в 12 часа изтича срока за изменение и до тогава всъщност приключваме дебата. Минаваме към 9 точка от дневния ред за специален доклад 17 е борбата срещу климатичното изменение. Тук сред нас е господин Фасакас, бившият председател на нашата комисия, така че му давам думата. Благодаря. За първи път съм тук на заседание, което не председател сама самия. Така че нека да започна с благопожелания. И да ви пожелая живот и здраве, много здраве, за да се справите добре с функциите, които изпълнявате. Надявам се, че Сметната палата ще се умее да помогне в достатъчна степен и аз самият съм твърдо уверен, че именно така ще се подредят нещата. Очаквам, че бъдещото ни сътрудничество ще бъде точно толкова, ако не и по-добро, като предходното. Както виждате, климатичното изменение се отразява на живота на много хора, в развиващия се свят. 30 милиарда бяха средствата от европейският бюджет, които бяха изхарчени миналата година по такива програми. Особено голяма част отива в проекти в развиващите се страни. В този доклад става дума за начините по които се харчат европейски пари за такива проекти, свързани с европейското, с климатичното изменение и начинът по който Сметната палата контролира разходването на средства от трите главни европейски фонда. През периода 2013 година изхарчихме 4,7 милиарда, от които 150 155 милиона за действия против климатичните изменения. Многото инициативи изискват и повече координация. Европейската комисия определи 8 приоритетни програми, които трябва да направи така, защото европейските, т.е. държавите членки на Европейския съюз работят по контролиран, прозначен начин, който гарантира и е, борба с корупцията при разходването на тези средства. държавите членки и в момента не са стигнали до споразумение как да се процедира държавите членки не са за сливането на техните национални фондове, а пък мониторинга и контрола, с които се разполага за момента, не позволяват да се процедира по същия начин, както се процедира с европейските фондове. Имаме за момента и кодекс за поведение, кодекс за работа, разходването на тези средства, но те все още не са координирани едни с други. Държавите членки проявяват инициативи, които обаче, лансират инициативи, които обаче не винаги получават подкрепа. Въпреки, че много от средствата които се разходват за инициативи, свързани с климатичното изменение, се управляват от Европейската комисия, все още няма достатъчно отчетност и достатъчен контрол. Европейската сметна палата препоръчва по-тясно съдействие и повече координация за разходването на тези съвместни финанси. По силата на договорите на споразумението от Копенхаген, действията, свързани с изменение на климатичното де, инициативите, свързани с климатичното и изменение, трябва да възлизат на 20% от европейския бюджет до 2012 година. Комисията и държавите членки съответно трябва да изработят съвместни критерии за мониторинг и контрол за това как се разходват средствата за климатичното изменение в развиващите се държави. Освен това, бих искал, освен тези данни, да изразя и Поздравления за документа, който сте изработили и който наскоро ни бе изпратен, където се съдържат всички изводи и заключения и препоръки. След становището на Комисията и Европейската служба за външно действие, които крайна сметка бяха същите като нашите. Аз смятам, че този толкова важен въпрос, който има и политическо и бюджетно измерение, както и е свързан, освен това, с доброто име на Европейския съюз и на борбата с климатичното изменение в глобален мащаб, в крайна сметка ще се увенчае с успех. Благодаря. Чудесно. Много добре започнахте. Винаги след това е жалко да установим, че тези политически ангажименти е, стигат до стотинки. И тогава е жалко. Благодаря. Е, благодаря, госпожо председател. Като начало искам да благодаря на господин Такас е, за доклада и за това, че ни напомни колко е важна тази тема. Искам да кажа, че е, този доклад отново ни напомня за какво е важното в един доклад на Сметна палата, а именно е, да се е, следят средствата, които се разходват от фондовете в портфела на комисията, но и извън нея, като например фонда за развитие. А, важно е да следим а също каква е координацията, когато се предоставя средства на други държави и дали тази координация е ефективна. Като цяло резултатите са положителни. Е, като палатата констатира, че като цяло приоритетите е, са били в центъра на усилието, но може да се направи още за координация на програмите между Европейския съюз и отделните държави членки, както и в усилията за борба с корупцията. Надявам се, колегите ще се запознай, са се запознали а, с моя доклад, който а, изпратих миналата седмица. В този доклад аз приветствам доклада на палатата, особено по отношение на а, това. А, а, дали средствата за, за климатичните изменения се разходват добре и приоритетите, мисля, са намерени удачно. А, местата, където можем да очакваме подобрение е съвместното програмиране, защото по-добрата координация между програмите на и финансирането на Европейския съюз от една страна, а от друга на всяка от страните членки ще доведат до това, че няма да има дублиране, а, а ще се а, подобри като цяло ефективността от освояването на средствата, а всъщност нали, това е целта на комисията по бюджетен контрол. Искам да кажа също така, че трябва да има по-голяма степен на прозрачност при разходването на европейски средства по отношение на Европейската комисия и, външна, и службата за външна дейност. Може би е добре да се засили политиката по отношение на комуникациите, така че хората наистина да знаят по-добре и по-ясно да става за какво, колко се харши. борбата с корупцията. Разбира се, е, е насочена към основен проблем и където корупцията е проблем, трябва да се ускорят усилията за борбата с нея. Това са основните моменти в моя документ. Искам да завърша с няколко въпроса, госпожо председател, към е, палатата и към Европейската комисия. Първо, има ли някаква промяна от е, декември миналата година, когато е, е проведен одита, има ли настъпили подобрения? Например, Европейската комисия сега следи ли дали се подобрява координацията между различните фондове на Европейския съюз и това, което държавите членки харчат за програми, свързани с климатични изменения? А, освен това, а, глобалният алианс а, за промяна в а, климата а, за сега заработи, но успехите не са особено големи. И дали в бъдеще си струва да продължава а, да се работи в този формат. Също така за корупцията, сигурно и другите колеги ще питат за това, но аз мисля, че ще е полезно да чуем от Европейската комисия, както и от Европейската сметна палата дока, как се работи по темата борба с корупция по отношение на финансирането на различни програми за промените в климата. Поне за мен, а убеден съм и, че за други колеги от нашата комисия ще е интересно да чуят отговор на този въпрос от Европейската комисия. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Ще дам думата на Сметната палата и на комисията. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че ми давате възможност да изкажа по тази тема. И преди това искам да ви обърна внимание. Този, на факта, че този доклад е изготвен от друг колега, Гай Деприс, и аз не искам да се а, хваля с постиженията на друг. Радвам се, че вашата комисия високо оценява неговия труд и аз ще му предам това. Той сега работи на друго място в Оксфорд. И за мен е удоволствие да чуя а, вашите добри думи, но за съжаление те не са насочени към мен лично. По отношение на а, координацията, бих искал да дам думата на Европейската комисия. Само тя може да отговори за това. Що се отнася до борбата с корупцията, въпрос, който поставя всички доклади за Харватия, за Сърбия и в този доклад, защото това е една тематика, която е всеобхватна и винаги е на първи ред. Ще помоля колегата ми да отговори. Благодаря, господин Лукатели. Благодаря ви, задавате интересен въпрос. Дали нещо е променило след нашия одит, но именно това ние не можем да кажем. Както казваме в доклада, доклада а, ние обхващаме периода до края на 2013 година, така че може би колегите от Европейската комисия могат да ни осведомят за предприятите междувременно мерки. Що се отнася до Европейската сметна палата, съгласно а, начина по който обикновенно работим, ние ще проследим препоръките и констатациите от този доклад след 2-3 години и тогава ще уведомим Европейския парламент дали Европейската комисия е предприела препоръчените мерки. Това мога да кажа на този етап. Що се отнася до корупцията? Това е въпрос, който не е специфичен за финансирането на програмите, свързани с климатичните изменения. Той беше засегнат до доклада поради огромните финансови а, задължения, които се поемат по различните програми за изменение на климата, което означава, че а, недопускането на корупцията и преодоляването на, на последиците от нея са а, също много важни. Този въпрос ще се отчита от Европейската сметна палата при провеждането на одит на изпълнението, когато ние проверяваме дали е постигната заложената цел в дадена политическа област. В различните страни, където се осъществяват тези програми, виждаме различни състояния. Например, в Танзания има политически диалог на високо равнище между правителството и донорските а, институции за превенция на корупцията. Но не така стоят нещата във всички държави. Не искам да кажа, че нищо не се прави, а по-скоро, че има място за въвеждане на по-ефикасни мерки за борба с корупцията. Дали ще чуем сега и представител на комисията? Може ли да се представите? Благодаря, госпожо председател. Пол Доние от Генерална дирекция ДЕВКО, но имаме колеги от Генерална дирекция Клима и също от службата за външна дейност. Комисията и външната служба приветстват специалния доклад на Сметната палата относно финансирането на измененията в климата. Е, според нас това е едно насърчение, е, за да продължава все така добрата работа. Както видяхме, констатациите са доста положителни по отношение на начина по който се управляват средствата и, е, тях, и сферите, в които се освояват. Но също така трябва да се координираме, да работим заедно по-тясно и това е много важно, защото а, такова е и самото предизвикателство а, глобално и за това е необходимо да а, обединяваме усилията си. Мисля, че сме напреднали доста по отношение на координацията, не само с отделните държави членки, но и с националните фондове. Както казва палатата може да се направи още за подобряване на ефективността и резултатите от усилията, което е и наша цел. Доказателство, че работим в тази посока е това, че доста от направените препоръки вече са реализирани или в момента се работи по осъществяването им. Например, за Алианса за глобална промяна и за а, оценката на потребностите, е, в момента се подготвят е, е, докладите за направените прегледи. Други въпроси са свързани с необходимостта тясно да се следи дали 20% от бюджета на Европейския съюз наистина е, е съвместим с каузата за климата. Това е нещо, което трябва да се възприеме повсеместно. Знаете, че това е, е възприето в, като цел за Европейския съюз, но трябва да се възприеме и в сферата, в която работи Генерална дирекция ДЕВКО в други части на света. А, какво правим ние? А, отделяме специално внимание на наблюдението на изготвянето на национални програми, когато работим в формат делегация с различните страни бенефициенти за следващия 7 годишен период. Тези регионални и национални програми имат за цел да се опрат на един вид изходно ниво, за да се ориентираме къде ще ни доведе това финансиране съвместимо с климата в размер на 20%. Това е голямо предизвикателство, да, но постижимо. И така днес предизвикателството се стои в това да продължим да вграждаме каузата за климата в всяка една програма, която избере дадена делегация и съответно страна бенефициент, като целта ни е до 2020 година да постигнем наистина тези 20%. Системата е изградена и ние ще следим а, отблизо и внимателно как а, функционира. А, имаше една препоръка за пътната карта а, за мащабирането на а, финансирането в областта на климата до 2020 година. Държавите членки през септември 2013 излязаха с обща становище, но искам да подчертая подходите към това мащабиране на финансирането за климата за постигането на целта до 2020 година. В момента се изготвя документ, който до септември тази година трябва да бъде внесен. Такъв преглед ще се прави ежегодно там ще се представят данните за очаквания размер на финансирането и усилията в финансирането на програмите, свързани с климата. Но това не дава толкова подробна информация за това какви ще бъдат съответно в финансово изражение при, а, различните а, суми принос на държавите членки. За това за сега, за 2013, малко ни притеснява това за 2014, че не можем лесно да намерим общо решение с държавите членки. Но такова решение обаче ще има, като ние ще помолим държавите членки, поне ще ги помолим да ни ориентират за един-две годишен хоризонт какви суми възнаверяват да заделят, така че сумите ще бъдат съобщени в Париж до края на годината. Такъв подход сме възприемали и преди. Има препоръка за съгласуване на общи стандарти по отношение на наблюдението, докладването и, верификацията. наистина тук се полагат реални усилия по отношение на наблюдението, докладването и верификацията, за да се оформи общ подход. Държавите членки ще трябва да отразят тези изисквания, когато изготвят годишните си доклади за 2014 година, така че темата заслужава особено внимание. И конкретно докладчика се обръща внимание за по-нататъчно засилване на съвместното програмиране. Това вече беше заявявано и на други форуми. Съгласихме се, че при е, предишната многогодишна финансова рамка е, нашите усилия не бяха е, така успешни, както ни се щеше, но смятаме, че имаме възможност сега да преминем към съвместно програмиране заедно с 40 държави. Това е значителен напредък. 19 държави казаха, че са сигурни а други 20 казват, че към 2017 биха могли. Разбира се, това зависи от държавите и техните бюджетни а, хоризонти, та още 20 ще се присъединят. Има и други държави, които са заявили желание да се е, включат към е, такъв е, вид съвместно програмиране. Тоест, целта ще, се, ще бъде постигната накрая за корупцията и как да се борим с нея. Мисля, че въпросът е наистина широко обхватен и той трябва да се разглежда и може би обсъжда в по-широк контекст, но разбира се и глобалното финансиране а, в сферата на изменението на климата ще а, се превърне в а, значителен а, поток от финансови средства и за това е отрешаващо значение да не се а, пренебрегва въпроса с корупцията. Аз не мисля, че имаме конкретно проблем свързан с финансирането на за измененията на климата. Ще повторя, че като част от а, общите усилия за добро управление, това а, а, са усилия, които а, привличат нашето особено внимание в управлението на различните видове фондове а, за развитие и за а, преодоляване на последствията от климатичните изменения. В нашите генерални дирекции а, и в цялата а, комисия а, ние сме особено на штрек, когато става въпрос за това как точно се освояват средствата. Мисля, че засегнах повечето от поставените въпроси и съм убеден, че този доклад ние го приемаме напълно сериозно, защото той ни помага така, че в експертните групи в които работим с държавите членки по промените в климата. Ние обсъждаме този доклад и можем да се опираме на доклада в усилията си да убедим държавите членки да се хванат за ръце и да обединят усилията си. Благодаря, кой иска думата да моля да се идентифицира. Заповядайте вие. Да, искам да се върна на въпроса за корупцията. Много са а, въпросите и искам да ви поздравя, че ни давате пряк недвусмислен отговор към Европейската сметна палата. А, по време на вашият одит, а, натъквали сте се конкретно случай на корупция, бихте ли а, спомени, споменали един-два примера и какви са процентите на европейските средства засегнати от случаи на корупция. Значи един-два случая за пример и в какъв мащаб това се отразява на, на средствата като процент. Сега към Европейската комисия. Вие приемате препоръките за засилване на координацията но няма конкретна препоръка, свързана с защита на европейските фондове от корупция. И така бих попитала какви конкретно мерки сте въвели, е, за да защитите нашите пари, парите на европейските дънакоплаци от корупция. Конкретни, специфични мерки, защото ние знаем, че борбата с корупцията е тежка, че тя е от решаващо значение, но искаме да чуем конкретни мерки. Въпрос пак към Европейската комисия. 2012 година в Уганда бяха а, източени милиони долари а, чрез корупция от а, такава външна програма. 2011 година също в Бангладеш общата стратегия бе прекратена, не се прилагаше повече, именно поради въпроси свързани с корупцията. И отново ще ви помоля за някакъв процент или за сума, за да ни ориентирате за а, сумите, които са пострадали в, а, от корупция в програмите в тези две страни а, от европейските фондове. Благодаря. Благодаря и аз имам въпрос. А, а, идеята за общо програм, съвместно програмиране с 2017 година а, очевидно ще се окаже много успешна. Но междувременно какво правим? Чухме данни в доклада, знаем и други от данни от други източници, но сега има и спиране на предоставянето на средства и колко пари не достигат заради това, че имаме дългосрочни дългосрочно поемане на ангажименти така че ви помоля да ни кажете действително реалните стойности. Благодаря. Както винаги, искам да благодаря на вас и на госпожа Маковей за наистина аргументираните въпроси. Що се отнася до корупцията? Първото, което трябва да кажа е, че ние в Сметната палата правим всичко възможно във всеки един от специалните си доклади да се занимаваме с този хоризонтален въпрос и а, той да бъде наш приоритет. Що се отнася до отделните специализирани доклади за отделните държави, бяхме изненадани. А, че има индивидуални проекти, които не са подкрепени винаги от правителството на съответната държава, но ако погледнем какво се случва, можем да видим, че има подобрено економическо изпълнение. Искаме да сме сигурни, че тези проекти не са засегнати от корупция и искаме да продължим с този подход, с всички одити. Всъщност приоритизираме въпроса за корупцията. Госпожо Маковей, ще дам думата на колегата, ако ми позволите, за да може той да ви отговори дали при тези четири държави, като сте видели съответните проекти, е имало конкретни случаи на корупция и дали наистина е имало реални случаи на корупция. Давам думата на колегата. Oui, sur cette... well, sorry. Uh, on, the, on this corruption issue, well по въпроса за корупцията. По време на одита не сме се натъкнали на корупционни случаи. Ако това беше станало, щяхме да използваме необходимата процедура. Това, което можем да кажем обаче, че имайки предвид фондовете, корупцията е проблем за финансирането на борбата срещу климатичните изменения, което се отнася и до цялата развойна помощ. Мисля, работи в много сложни държави, където риска за корупция е изключително висок и ние винаги сме изправени под него. Комисията, подобни на други донори, трябва да предприема мерки, за да може да намали до максимална степен един такъв риск. Както каза колегата от Европейската комисия, това е един хоризонтален въпрос, който не засяга само тази сфера. Той спомена също, че е много важно да се подобри управлението. Да, така е. Трябва да се положат усилия и да се продължи в тази насока. Европейската комисия предоставя помощ за подобряване на управлението в тези държави, заедно с други донори. Това се прави в най-различни сектори и един от инструментите, който се използва от Европейската комисия е, както се спомена, бюджетната помощ, т.е. допълнителни мерки, изграждане на капацитет за подобряване на управление на публичните финанси и така нататък. Имаше няколко доклада от Европейската сметна палата, които се занимаваха с корупция, с е, помощ, която се отпуска за бюджета. Много усилия прави Европейската комисия за подобряване на управлението на тези държави. Можем да кажем, че палатата казва, че може да се даде по-голяма подкрепа за определени други органи, например Националната сметна палата или укрепване капацитета на националните парламенти, които имат е, важна роля, що се отнася до управлението и контрола върху правителството. Така че това е един е, дългосрочен е, въпрос, който палатата ще продължи да разглежда там, където това е необходимо в контекста на конкретни одити. Господин Рене. Um, Благодаря. Доколкото знаем, няма конкретни факти, е, които доказват корупция в тези фондове за борба с климатичните изменения. Един от е, примерите, който представи палатата, в случай в Бангладеш, там имаше определени неясноти и там подкрепихме Световната банка и предоставихме финансиране за климатични действия посредством Световната банка. Ето ви пример за един много предпазлив подход. Конкретен въпрос зададохте госпожо председател. Не мисля, че разбрах въпроса. Говорихте за това, че сумите са бюджетни кредити по задължения, не са бюджетни кредити по плащания. И може би искате да знаете какво е съотношението на плащанията. Това ли ме попитахте? wie viel, wie viel, zu, wie, zu wie viel sich die Mitgliedstaaten verpflichtet haben und dann schon in den Fonds eingezahlt. Държавите членки ангажирали ли са се? Колко плащат самите държави членки и колко са обещали като бюджетни кредити по задължение? But related to the FASTA? Имате предвид към uh, Fast Financing, един от проектите или по кой, по кой проект? Auf den Gesamttopf, im Verhältnis zum Gesamttopf. Цялата, цялата сума, общата сума. Thank you, Chair. Well, besides the Fast Start Благодаря. Освен на задължените поети по програмата Fast Start, които бяха конкретни за 3 годишен период с конкретно разпределение, няма други конкретни ангажименти за плащания поети от държавите членки. Разбира се, държавите членки заедно с Европейския съюз са поели задължение за постигане на 100 милиарда като сума до 2020 година. Това е постепенен процес и имаме годишни доклади по механизма за мониторинг. Благодаря. Това си и мислех. Това, което ме притеснява обаче е дали сега започваме нещо и след три години ще се окаже, че не знаем кой ще финансира това, което сме се започнали, как ще го финансира. Така че разбрах това, което казвате. Явно понякога съм по-сложна и не, не мога да ме разберат веднага. Има ли някой друг с бележки, коментари? Ако не, дам думата на Дерик Вон. Имате... А, не. Не ви виждам. Uh, uh, на четвърта страница от доклада пише, че палатата е открила една до... че не е достатъчно добра системата за верификация и мониторинг. След това установихме, че е много трудно да се разбере дали е имало конкретни случаи на корупция или не. Трябва да ви кажа, че това ми се струва много странно парите на данакоплаците се отпускат за проекти, преди да има такава система за отчетност и мониторинг. Възможно ли е? Всъщност не знам кой докладчик, ли някой трябва да коментира върху това, тъй като за мен е много странно, че процедурата не е заработила преди да се отпуснат средства. Разходват се средства от данокоплаците все пак. Von der DG Klima würden Sie sich bitte vorstellen. Danke. Yes. Мога да ви дам думата, като ще ви помоля да се представите. Извинявайте, седнала съм на погрешно място. По последния въпрос искам да кажа, че цялото подпомагане, което идва от страна на европейския бюджет, е обект на надзор, има съответни правила за отчетност, подобно на всички бюджетни разходи нашия бюджет. Всеки път се отчитаме за това, кои отиват за борба с климатичните изменения, кои за развитие. Така че всички процедури се спазват. Регламента за мониторинг е един регламент, който показва как държавите членки ще се отчитат пред Европейската комисия, пред Съюза за това как разходват средствата за борба с климатични изменения. Има правила, които идват от ООН, но те са тълкования. Тоест, а по тях може да има тълкования. И затова сме дали указания за държавите членки. Така че в случая, когато говорим за отчетност, не говорим за онази отчетност, по която държавите членки се отчитат по финансирането на мерки за борба с климатичните изменения. Do you have an additional question? Допълнителен въпрос ли имате? Um, so, so you are saying that the... Всъщност това, което казвате е, това не става на ниво държава членка, а става на ниво Европейски съюз, т.е. че всичко се верифицира от комисията. Това изречение в а, доклада, според вас вярно ли е или не, или имате предвид, че аз не разбирам а, какво се казва в него. Това, което казвам е, че държавите членки се отчитат, отчитат се по регламента. Дали сме указания за това как те да се отчитат. От до година ще има още по-добра отчетност, защото това ще бъде първата година за такава помощ за борба с изменението на климата. Те са се отчели, но трудно се агрегират данните, защото данните са в такъв вид, че няма да е лесно. С новите указания ще бъде по-лесно да агрегираме данните, за да можем да видим какво прави европейския бюджет и националните бюджети за борба с климатичните изменения. Надявам се да съм ви отговорила. Благодаря, казва председателката. Uh, uh, По този въпрос на четвърта страница от доклада всъщност се говори за това, което е установила Сметната палата, а не това, което аз съм записал в своя доклад. Що се отнася до другите въпроси, госпожа Маковей, както винаги, повдигна много сложни въпроси за корупцията. Аз също повдигам тези въпроси в доклада си. Надявам се и палатата и комисията да могат да отговорят още нещо, което ме безпокои, съм го включил в доклада си, е по-добрата координация между държавите членки и фондовете и програмите на Съюза. Радвам се, че в 40 държави има съвместно програмиране, което е отлично, това е стъпка напред. Радвам се също, че Световния алианс за борба с климатичните изменения всъщност е оценен като отлично функциониращ. Предприемат се мерки за това 20% от бюджета на Съюза да отиде за борбата с климатичните изменения. Също така се радвам, че имаме и пътна карта, която се занимава с средствата, които отиват от страна на Европейския съюз. Това, което ме разочарова, е, че няма ясна пътна карта или идея за това колко внася всяка държава членка или колко ще внася за постигане на тази сума, която споменахте. Това питахте и вие, госпожо председател. Ето тук, може би, трябва да поработим малко повече. Ако искаме по-голяма ефективност, ефикасност, ако има такава координация между фондовете, от държавите членки от Съюза, трябва да знаем каква е вноската на всяка държава членка за тази сума. Аз ще работя по този въпрос още малко. Благодаря. И така, следващата точка от дневния ред е пета точка от тази сутрин. Едно становище. Общо бюджет на Европейски съюз за финансовата 2015, всички раздели. Това обикновено се прави от докладчика Маркус Пипер. Ще му дам думата да представи становището си. Благодаря, госпожо председател. В... dass Äh, dieser Punkt auf heute Nachmittag verschoben werden. Радвам се, че ти си днес е, на командното място. Благодаря за това, че е, отложихте точката ми и днес, за днес след обед, иначе ще да ми бъде трудно. И така, бюджета за 2015 година. Това е темата. Наистина, докладчикът за освобождаването от бюджетна отговорност за предходната година представя бюджета за следващата пред Комисията за бюджетен контрол. И за това смятам, че има много кръстосани елементи в един и в другия доклад. За мен са важни две неща. Първото е препратката към държавите членки и към съвета с предупреждение, че не бива повече така да продължават. Има, имат се предвид поетите ангажименти и плащанията. Има все повече и повече кредити по поети ангажименти и при все това има все по-малко и по-малко кредити по плащания. Тоест, разликата в кохезионната политика, например, възлиза на 44 милиарда евро. не се планира добре, с други думи, в държавите членки и техните региони. Не знаят, не умеят да планират и ако продължава да се увеличава разликата между едното и другото, то ще загубим просто доброто си име. И така, колкото и да съм признателен на държавите членки и на съвета за работата, трябва да призная, че понякога слагат спирачки по пътя на прогреса, на добрата финансова дейност. Обикновено съветът е много предпазлив, тук обаче трябва да не сме предпазливи, а да сме по-бързи, иначе ще срещнем още по-големи затруднения. Друга част от доклада е свързана с това, което ние сами бихме могли да свършим. Аз разбира се казвам какво може да свърши и Европейската комисия а именно разходите по регионалната политика и сълскостопанската политика, разходи, които обаче имат добавена европейска стойност, а не са малки, незначителни проекти. Няма смисъл да коригираме с години земемерските грешки. Можем нещо друго, по-смислено да си поставим за цел. Има бюджетен критерий за смисленост, за разумно изхарчени средства. Какво е смислено разходване на средствата? Това е начинът по който се освояват смислено пари от държавите членки. И за да се постигне това, трябва да се подсили прекият контрол от страна на Европейската комисия над държавите членки, чрез, например, двустранни споразумения с тези държави членки, където се наблюдават най-много грешки. Проблемът е изключително голям и за това регионалната политика и сълскостоманската политика се превръщат в политически акценти на тази ни дейност по бюджетирането. Сега, промяната на проектите. Може да се използва финансирането до този момент, но без да има допълнителни мерки. Така или иначе нещо трябва да се направи, трябва да има драстични намаления в определени сфери. Auch mit dieser Stellungnahme äh, da nochmal dabei, um das gegenüber äh, Äh, der Kommission einzufordern. И в тази сфера отново э, докладът прави такива искания към Европейската комисия. Също така има един апел към съвета и то е да направи така, че да се задолят съответните средства за покриване на поетите задължения, както и да се действа по-ефективно и ефикасно за да можем и ние да допринесем за един по-добър бюджет на Европейския съюз. Това са основните елементи, които съм изложил в своя доклад. И очаквам да чуя вашите коментари, бележки и също така мога да ви обещая нещо, което може да ви харесва или не. Все още съм в тази комисия. И според мен е изключително важно това, което съм включил в становището си, да бъде наистина части от окончателния доклад. Очаквам с удоволствие разискванията. Председателя, благодаря ви. Е, няма да говорим за това дали ви харесва или не, или на някой му харесва или не, защото това няма никаква връзка с темата. Е, господин ни поиска думата. Yeah. Да, благодаря, госпожо председател. Исках накратко да се спра на двата основни момента, поставени от доклада на господин Пипър. А първия въпрос, който той поставя, е размера на плащанията. И съветът, който иска да съкрати с 2 милиарда евро бюджета, който предлага Европейската комисия, вместо е, да се, увеличи, да се постигне това увеличение от 3,3% от базисната линия, понеже базисната линия, която използват съвета е различна. И в бюджетната комисия в момента се е, оформя мнението, че плащанията за е, 2014 няма са достатъчни, за да покрием поетите дългосрочни задължения. Всички се надяваме да има малки повишения всяка година, но това, което Европейската комисия ни казва, че сметката накрая няма да се плати, т.е. имаме регион, в регионите програми, програми за обучение, а, или пък програми в университетите, тези а, програми няма да могат да им се разплатят разходите, защото парите в бюджета не са достатъчни и докладчика засяга този въпрос в доклада. Второ, какво ще направи бюджетната комисия? Важна тема, защото ако наистина имаме затруднения с разплащанията и бюджета, ако ще бъде толкова затегнат колкото а, се оформя, трябва да направим така, че парите да се харчат ефективно и ефикасно, така че да има максимален економически ефект. За това отново искам да кажа, прав е докладчика, когато се а, свърза тази тема с процедурата за освобождаване от отговорност през тази година и необходимостта от надлежно разходване на средства. Според мен държавите членки трябва да поемат поемат своята отговорност, защото по-голямата част от средствата се разходват именно от държавите членки и съответно по-голяма част от грешките и проблемите се идентифицират там. И държавите членки трябва да направят така, че допуснатите грешки се коригират и да не се допускат в бъдеще. Това ще облегчи процедурата по освобождаването отговорност. Затова новата това е, знаци колко е важно новата програма в областта на е, селското стопанство, на регионалното развитие да се работи. И е, тази комисия по бюджетен контрол също допринася за това, като настоява да се спазват правилата. А Маркъс, аз също ще внеса някои изменения, но като цяло искам да кажа, че а, приветствам а, като едно добро начало а, твоя доклад. Той ще бъде много добра основа за дебатите ни за бюджета 2015. Благодаря. Благодаря. Друг не виждам да пожелал да се изкаже. В такъв случай давам думата пак на докладчика, ако желая. Да, благодаря. Мисля, че на набързо. А, извинете. Извинете, виждам, че Европейската комисия пожела да се изкаже. Аз не ви попитах а, благодаря, госпожо председател, че ми давате тази възможност. Разбира се, трябва да заема позиция, защото въпросът е от изключителна важност. И е, докладчика господин Вон е, се спря на пет важни въпроса. Колко е трудно на Европейската комисия да отговори на потребността от а, бюджетни кредити за дългосрочни вземания, след това а, задължителните препоръки, свързани с, а, резолюцията за освобождаването от отговорност за бюджета за 2012 година, желаните от нас резултати и неразплатените разходи не на последно място. Ще се спра на позицията на комисията. По първата точка ние сме съгласни с, с анализа на докладчика, че наистина все по-трудно става спазването на е, лимитите при одобряването на ежегодните плащания. Комисията трябва да съкрати бюджетни кредити за плащания, без да, на практика да отчита реалните непотребности. Това налага да се използва инструмента за изменение на бюджета. За това предложението за 2015 година бе изготвено при много тежка ситуация. Има и ясни цели предвид на целите за економическото възстановяване, да се инвестира в нови работни места и гръста, Трябва да се е, платят и а, неразплатените стари сметки. Имаме около 12 милиарда към а, края на 2013, които трябва да се платят. След това в, в разумни срокове трябва да се извършват плащането към бенефициентите. И ако го направим, тавата тавана на заплащането, който е 2 милиарда по-малък през 2015 от общите средства платени 2013 и за това предложението на Европейската комисия за бюджет за 2015 ще се сбъдне успешно само ако спазим сам обещанията си а, за това ние връзваме всичко това с 2000, изпълнението на задълженията с 2014. Общо искаме 2,7 милиарда. Предвид на това комисията, съжаление, коментира решението на съвета на Корепер с да се съглати да се съкрати бюджета с 2005, извинете, 2,5 милиарда а, бюджетни кредити за плащания. Това противоречи на политическите изявления в подкрепа на инвестициите в растеж, работни места и международно сътрудничество. Сега работата почти приключи и е ред на Европейския парламент да изготви своите изменения. Комисията е отворена за сътрудничество през есента, за да се постигне удовлетворително решение както за бюджета с 2015, така и за 2014. Искам да се спра и на въпроса за финансовите корекции и възстановените средства. Докладчика е прав, че от 2,4 е милиарда за 2012 сумата е падна на 2,3 милиарда за 2013 година. За 2013 година в своят доклад комисията обяснява, че това спадане е свързано с налагането на финансова корекция на 1,8 милиарда евро 2013 година за кохезионните програми за 2006 година в Испания като това се компенсира само частично с е, нарастването на 31% на възстановените средства от е, нараснали от 678 на 890 милиона. Като кумулативна е, картината е по-иллюстративна за капацитета по отношение на финансовите корекции. Общо 2013 тези 3,3 милиарда финансови корекции и възстановени средства нарастват а, с, с а, 600 милиона в сравнение с периода 2009-2013. Така че сумите са важни, защото това е 2,1% от средно размера на плащането, извършено от европейския бюджет. Що се отнася до важния въпрос, който докладчик задава, колко тези средства са ощетоводени като приходи в сметките на Европейския съюз и за това може да се очаква тяхното отражение в разчетите с 2014 и 2015, трябва да кажа, че почти две трети от размера 2 милиарда евро са приходи 1,3 милиарда евро, близо една трета от общата сума. Няма пряко отражение на нови, върху новия бюджет тъй като недопустимите разходи са заменени с допустими. Новият бюджет, който ще бъде представен след лятната вакансия на вашата комисия, ще предостави допълнителна информация по въпроса. А сега ще се спра, с ваше позволение, на задължителните задължения, които се поемат в резолюцията на този парламент. Както знаете, през началото на октомври ще получите доклад за последващите действия за това какво е направено в отделните генерални дирекции и как са приложени плановете за действие са координирани с държавите членки. А, и, такава информация вече е предоставена в ежегодните доклади за дейността с 2013 година и в краткия доклад. Що се отнася до, за оперативните разходи, придружаващи като разчети бюджет с 2015 година, а, там има качествени а, аргументи по, по отношение на качеството, свързани с постигане на заложените цели за Европа 2020 година. В а, на следващите си доклади по член 318 Европейската комисия ще предоставя данните по начин, по който те са представени в програмните бюджети. Не на последно място, комисията ще продължи да следва действията, които са поискани от нея по отношение на дългосрочните ангажименти, които имат потенциала да се окажат в отклонение във втория си доклад в одитни счетоводни въпроси, който ще представя на вашата комисия през септември. Ще ви дам информация за дългосрочните парични потоци. Там ще се види как ще се използват неразплатените поети задължения и как ще се поемат в бъдещите краткосрочни бюджети, дългосрочно поетите бюджетни, като задължения бюджетни кредити. Благодаря. Благодаря ви много, особено за прегледа на тези важни а, въпроси, които ще ни предоставите по-нататък като а, доклади, специално за неразпланените разходи. А, искам да благодаря на първо място на Дерек Вон. Наистина, не може да очакваме общини и университети да финансират забавянето в изплащането на тези проекти и програми. Затова всички трябва да засилим усилията си за повишаване на ефективността и да а, докажем наистина, че може да не се вярва. В противен случай ще е, стигне до такива заключения, както сега, че за съвета не може да се вярва. А, както каза представител на Европейската комисия, това е становище. Становище, но а, вие 10 минути е, говорите в отговор на този въпрос, така че аз мисля, че това е много полезно. Ако вие приемате така сериозно нашите питания, аз е, радвам, приемам вашите обяснения за е, числовите стойности, защо има регистриран спад в е, приходната част. Е, за това ви благодаря много за детайлната информация, за отговорите и за информацията, която ще последва. И ще ни уведомите е, за всички последващи действия, коментирани в хода на нашите дебати по доклада за освобождаване от отговорност, така че нямам търпение да видя как ще развие тази процедура и съм убеден, че ще се възползваме от това, което чухме от комисията, изготвяйки нашите изменения. Председателката, благодаря ви. Това е началото на едно прекрасно приятелство, ако може да ни предоставите текста в писмен вид. И така, ако няма други желаящи да се изкажат, свършваме с официалната част на дневния ред и преминаваме към заседание на координаторите. За това ще бъде добре, ако може тези, които нямат право да присъстват на това заседание, освободят залата бързо. Ще се видим отново в 3 часа на 22 септември. Извинете, колега, вие искахте думата ли? Може ли да направим така, че да няма съвпадение а, с работата на Комисията по економически въпроси, защото комисията ЕКОН и нашата комисия работим до, а, а, по едно и също досие до, до края на септември. А, просто заседанията на двете комисии бяха насрочени днес а, за по едно и също време. Weil es praktisch immer parallele Meetings gibt да, графикът наистина е труден въпрос. Винаги има заседания. Ние се е, стремим да не се застъпват нашите заседания с тези на бюджетната комисия, но ще бъде трудно да е, направим така, че да нямаме застъпване с комисията по економически въпроси. Много трудно ще бъде. Ще се постараем. Не знам, ако не успеете да участвате в работа на нашата комисия, ще пропуснете много неща. Ще се постараем. Пожелавам ви всичко добро за лятото. Ще продължим с координаторите след две минути.